Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, дами и господа. Трябва питаме поляците. Thank you for... Благодаря ви за присъствието. Нашето заседание ще се проведе в две части. Първата част избори трябва да избереме новото бюро на нашата комисия, председателят и заместник председател. Аз ще бъда врем, временно председател съгласно правилата. Тоест, бившия досегашния председател е временно председателстващ заседанието. Така че, откривам заседанието. Първата част на заседанието днес, както казах, са изборите. Първо трябва да избереме председател на комисията, а в последствие четирима заместник председатели като ги избираме един по един последователно. Много ви моля, подгответе си картите за гласуване. Ако е необходимо, ще гласуваме електронно. Всичко ясно ли е? В такъв случай можем да пристъпиме към избора на председател на комисията Реги. Разполагаме с кворум, т.е. повечето от половината наши членове са тук в залата. Maybe, maybe. And uh, now I uh, call for... И много ви моля да представите кандидатурите пред координаторите на политическите групи. Моля, представете кандидатурите на вашите Мистер Ван Милтенберг. Господин Ван Милтерберг, радвам се да съобща, че госпожа Михайлова е нашия кандидат. Тя беше председател на комисията и е, отлично председателства година и половина. Нашия кандидат е госпожа Михайлова. Има ли други кандидатури? Други предложения? Не. Благодаря ви. Thank you, thank you very much. Allow me just... Благодаря ви. Нека да кажа няколко думи. Преди две години и половина вие ме подкрепихте без да ме познавате. Благодаря ви за това. Вашата подкрепа беше неизменна в продължение на две години и половина на всички колеги, на всички политически групи. Беше удоволствие и чест да работя с вас и ще направя всичко възможно да продължа да работя, като се позовавам и уповавам на вашата експертиза и вземам предвид вашите виждания и позиции. Всичко най-добро на всички ни. Благодаря. Не може да си представите колко е дълъг сценария за избор. Сега преминаваме към следващия сценарий. Избор на заместник-председатели. Първо, избор на първи заместник-председател на комисията Реги. Приканвам координаторите на политическите групи да представят кандидатурите. Господин Фан Нистелрой. Първо поздравления. Мисля, че винаги сме имали отлично сътрудничество и ще продължим. Сега, колкото до кандидатурите, кандидата е точно зад мен. Йохим Зелах, нашия немски а, колега, е нашата кандидатура за първи заместник-председател. За първи заместник-председател. Сигурен ли сте? Да, да, така е. Добре. Добре, по, по този начин ще спестиме време. Така, очаквам кандидатури за първи заместник председател госпожа Мишел. Благодаря много. Пър, на първо място искам да ви поздравя, госпожо председател. Пред, предполагам, че нашето сътрудничество ще продължи все тъй добро. А от името на ГУЕ предлагаме господин Сомарджи. Омарджи за, за първи заместник председател. Първи заместник председател господин Омарджи. Добре. Най-после имаме кандидатурата на първия заместник-председател. Има ли други предложения за първи заместник-председател на комисията Реги? Няма. Няма. В такъв случай, господин Омарджи, и поздравления и много ви моля, заемете мястото си. Така, сега, за да спестиме малко време, преминаваме към втория заместник председател, господин Ван Нистелрой Йохлзимен от Германия. Има ли друг? Не, благодаря ви, господин Залер. Поздравления. Моля, заемете мястото си, господин Зелер. Sorry, microphone. Uh, now we move to the election of... Сега ще избереме третия заместник председател. Има ли канди... кандидатури, господин Фанди Сталрой? Паскал Аримон от Белгия. Това е нашата кандидатура за трети заместник председател. Има ли други предложения за трети заместник председател? Не. Господин Аримон, поздравления! Please take Много ви моля, вземете мястото си на подиума, а сега ще избереме четвъртият заместник председател. Госпожо Крел, госпожо председател, избрахме първите трима заместник председател, поздравявам ги, а нашата група има чест честа отново да предложи господин Коцолино а, като четвърти заместник-председател. Мисля, че той ще се чувства добре във вашата компания. Има ли други кандидатури за четвърти заместник-председател? Господин Коцолино, а, поздравления, моля, заемете мястото си тук на подиума. Госпожа Фанон. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че ми дадахте думата. Моята политическа група иска да ви поздрави и вас и заместник председателите. Но няма достатъчно паритет тук в ръководството. Е, е, Европейският парламент не дава добър пример. От 2017 година ще, щеше да трябва да имаме паритет. А тук виждаме, че под петта члена на бюрото само един е жена. Няма паритет, така че смятам, че в нашата комисия, както и другите комисии, а, трябва да предприемеме мерки и да приемеме план за а, възстановяване равновесието между мъжкото и женското присъствие в ръководните органи. Благодаря ви много. Аз ви припомням, че госпожа Вана представлява нашата комисия в специалната група, която работи по равнопоставеността на половето. Надявам се, че на следващото заседание на координаторите през февруари ще е, разгледаме вашето предложение за е, по-голяма равнопоставеност в е, комисията Реги. Така, сега пред Продължаваме с обикновеното си заседание. Първа точка, трета всъщност, приемане на дневния ред. Имате ли възражения? Не. Приемаме проект от дневния ред. И продължаваме с одобренията на протоколите от заседанието 3 октомври, 8 ноември, 9 и 10 ноември и 29 ноември 2016 година. Е, протоколите са на сайта, така както се оговорихме. Също така препоръките на координаторите от 29 ноември и 11 е, януари бяха разпространени по е, почтата на всички членове. Ако нямате възражение до края на заседанието, протоколите и препоръките ще се считат за приети. Следващата точка от дневния ред – Става дума за съобщение на председателят. Аз направих вече най-важното съобщение. Казах, че наистина беше удоволствие и чест да работя с вас, но имам и още едно съобщение, свързане с ежедневната ни работа. На 29 ноември Реги прие доклада, доклада на господин Фан Нистелрой и госпожа Крел относно законопроект проектите, свързани с, с структурните програми. Също така решихме да започнем преговори с съвета и комисията. Одобрихме пълномощията и състава на преговорният екип първи. Първите тристранни разговори се състояха на 11 януари. 2017 година. Преговорите започнаха в дух на сътрудничество с цел да се приключи колкото може по-бързо и да се приеме регламента по време на заседанието. Бяха изтъкнати разликите и и в мненията, както и споделените мнения и това беше основа на първата първия обмен на информация. Дебата беше по ключовите въпроси, свързани с дейността и е, дейностите, свързани с политиката на сближаване, програма, както и е, наблюдението и от страна на парламента относно изпълнението на програмите. Някои проблеми ще бъдат обсъдени в на заседание на експерти, а следващия тристраден разговор ще, бъдат, ще бъде на 23 и 27 януари. Ще докладваме заключенията от тези заседания на наше следващо заседание. Имате ли някакви Коментария. Сега минаваме към разглеждане на проекто становище, подготвен от госпожа Бресо, относно удължаване на срока на действие на ЕФСИ, както и въвеждането на технически подобрения за фонда и Европейския консул консултантски център по инвестиции. Госпожа Бресо, имате. Thank you, Madam President, and... Uh, Благодаря, господин председател. Госпожо председател, извинете и е, поздравления за и преизбирането ви. Сега ще премина на италиански. Госпожо председател, уважаеми колеги, искам да ви представя накратко работата ми по становището за удължаване на срока на действие на FC, с въвеждането на някои изменения в този фонд. Това са елементи, които засягат нашата комисия. Ограничих се само до компетенциите на нашата комисия. Знаете, че а, нашите изменения не се приемат. Очаквам вашите коментари, вашите забележки, след като, съм ви, след като ви представя моето проекто становище. ЕФСИ, разбира се, има конкретно въздействие върху нашите економики. Смятам, че това е първа важна инициатива, която отвори един нов път за Европейския съюз и който всъщност набляга на частните инвестиции. Ам, това е интересна насока, особено в моменти на криза. Именно за това днес е толкова важно да предвидим задържането на този елемент, както и удължаването, така както го предвижда комисията. Смятам, че трябва да се подсили фонда, да се сложат повече ресурси в него и да се наблегне на областите, в които срещнахме трудности или по които бяхме критикувани. ЕФСИ не може обаче да отнема финансирането на други европейски програми, които също са много важни за нашите граждани. Това са програми, които трябва да продължат да функционират, особено в тези тежки времена за целия континент. И въпросът за собствените ресурси остава все така валиден. Но може би ще бъде добре да се увеличат все пак наличните ресурси за инвестициите е, на Европейския съюз. И а, опитах се да имам един хирургически подход, т.е. да пипам само там, където е необходимо. Знаете, работата е много комплексна, защото всъщност става въпрос за работа от страна различни комисии. Това са изменения, които предложих по точки които ще бъдат гласувани при нас и които ще се опитаме да подкрепим в комисиите, които също работят по доклада. Напомних първо значимостта на добрата а, синергия между структурните фондове и ЕФСИ. Това са различни фондове с различни цели. Едната от целите е свързана с инвестициите, второ за една глобална политика. Смятам, че е необходимо да имаме една такава синергия, за да постигнем общите цели на Европейския съюз за устойчиво развитие и териториална и економическа кохезия. Трябва да направим така, че да гарантираме взаимно допълване на фондовете и че е, трябва да сближим е, най-вече отчетните регламенти, защото именно за разминаванията там се оказва, че фондовете не функционират добре паралелно. Що се отнася до кохезионната политика, трябва да напреднем, за да гарантираме по-добро географско равновесие при покриването на инвестициите в ЕФСИ. Не искам квоти по държави. Това ще бъде грешно, когато говорим за частни инвестиции и за качество. Напротив, смятам, че можем по-скоро да имаме инструменти, които да са дадени на разположение на съответните органи, които а, работят с обществени поръчки и други, да им окажем техническа помощ, а, да базираме фонда най-вече върху качеството, за да могат да участват повече държави, които до сега не са се възползвали толкова много от ЕФСИ. Друго важно за бъдещето на този фонд е, е взаимното допълване на проектите, които са подкрепени от този фонд. Смятам, че е възможно, като а, изтъкнем ролята на регионалните или националните платформи, да направим по-добри инвестиции. Може да не са национални тези платформи за инвестиции, но те са важни, защото това са инструменти, които са много по-гъвкави и повече добре познават регионалните нужди, могат да привлекат съответно по-добре частни инвестиции. Знаете, че фондовете за малките и средни предприятия функционираха добре, а, но не такъв е случая с други частни инвестиции и фондове, които имат нужда от такива. И въпреки, че 60% идва от частните инвестиции, все пак знаете, че останалите проценти идват и от нас. И трябва да видим кое ще е реш... решителното за инициативите по EFSI. Как ще се използват финансовите инструменти, за да може още по-добре да функционират заедно двата инструмента. Нека да напомня, че вече чухме, председателят на Асоциацията на крайно отдалечените морски райони, който ни напомни, че трябва по-добре да функционират структурните фондове и ЕФСИ в рамките на такива проекти по различни територии. Нека да напомня, че тези инструменти а, трябва да вървят в една посока, не толкова да се разграничават. А, за тази цел обаче трябва да хармонизираме регламентите, които ви управляват. Спирам до тук. Имате текста, имате също и измененията и разбира се, оставам на ваше разположение, за да изслушам забележките ви и да адаптирам текста в зависимост от очакванията ви по време на дебата. Благодаря. Благодаря. А сега докладчиците в сянка. Господин Дърч. Köszönöm szépen, tisztelt eh, elnök asszony, kedves eh, eh, kollég. Благодаря. Уважаеми колеги, това не е просто формалност. Нека първо да поздравя госпожа председателката, както и заместник председателите за при избирането им и избирането съответно. Искам да ви благодаря на всички вас за успешната работа и да пожелая такава за следващата година. А сега нека да пристъпя към текста на госпожа Бресо имаме идеите на НП. Трябва да кажем, че FC една година след като беше стартиран, сега вече е там, където комисията, стига до там, че комисията вече желая да го удължи. Желанието е да се увеличат ресурсите и да се а, подсилят ресурсите, които са за, а, са проекти за, околната среда. Това означава, че никой не е за, а, преценил задълбочено как е функционирал ЕФСИ през първата година. Европейската комисия излиза с такова предложение, без обаче да е оценявала по-подробно резултатите и говорят за удължаване на а, този мандат, увеличаване на ресурсите, нови цели. И, и това се прави в такъв момент, в който никой всъщност не може да каже дали има някаква конкретна задълбочена оценка на фонда. Това е първото, което искам да кажа. Второто, нека да спомена нещо, което и госпожа Бресо каза. Смятам, че има много добри предложения в този доклад, подкрепяме ги, но един от основните проблеми, които, за които говори госпожа Бресо, е, че ЕФСИ FC както и плана за инвестиции, който определя употребата от този фонд, няма никакво разпределение по географски райони. Всички знаем какви са разликите между структурните фондове и ЕФСИ. Всички знаем колко различни са те в начина си на опериране. И не казваме, че трябва да има а, квота за всяка една държава членка по ЕФСИ но все пак има голям проблем в, преоперирането на тези фондове. До сега обикновено, само ако погледнете проектите, ще видите, че проектите, идващи от държави членки, от старите държави членки, които са се присъединили а, преди 2004 са 90%, т.е. 90% от средствата по този фонд отиват в държави, които са се присъединили преди 2004, а останалите държави, които са се присъединили след 2004, използват само около 10% от ресурсите. Извинявайте за неточността, но това са приблизителни цифри. Какво означава това? Ако направим една разбивка по граждани а, на това финансиране, 20 000 евро на човек и за първата група страни, а в другата група след 2004 7 евро на човек. Така че този проблем, мисля, е в основата на трудностите ни. И се радвам да видя, че госпожа Брайсо се опитва да промени този проблем, да го коригира и че НП също иска да предложи изменения, които вървят в тази насока. След това, как да подобрим участието на малките и средни предприятия? Вече а, беше подобрено тяхното участие. Това е нещо положително. FC постигна резултати в това отношение. Няма да ви давам статистически данни. Всички знаем, че няма държава членка, където малките и средни предприятия да не са гръбнака на економиката. Така че Наистина трябва да подкрепим тези малки предприятия, защото те допринасят за увеличаването на БВП в целия Европейски съюз. И последната ми забележка, нещо за което говори и а, госпожа Пресо, а именно връзката между структурните фондове и ЕФСИ. Може би трябва да наблегнем малко повече на тази връзка. Говорим за хармония, за хармонизация, за координация, за синергия между двата типа фондове. Едновременно с това се страхуваме, че ще има проблем. И че този проблем ще е част, ще се дължи от части на липсата на синергия. Най-вече заради липсата, заради разликите в подхода, който се използва. Тези два фонда понякога са альтернативни. Поне така биват считани от някои хора. Трябва да стане ясно, когато променяме регламентите, че увеличаването на компетенциите и ресурсите на ЕФСИ, това не означава, че ЕФСИ става альтернатива на кохезионната политика, както сега, така и след 2020. Смятам, че тук сме в комисията Реги и това е мястото, където ще кажем, със, със съгласието на всички политически партии, ние трябва да заявим, че кохезионната политика е в договорите и ние ще трябва да продължим. Това е основна преценка, която трябва да запазим. И че FC е просто една добавена стойност, но не е альтернатива. Това е в реакция в отговор на коментарите на госпожа Бресо ще работим и за напред съвместно. Благодаря. Сега го гос... господин Танашич. Госпожа. Благодаря. Благодаря и ви пожелавам успех във вашето председателство. Да, наистина тук сме като в едно голямо семейство. Искаме да подкрепим а, госпожа Бресо в усилията й да промени регламентите, свързани с ЕФСИ, както и структурните фондове. Наистина имаме нужда от по-добра координация между а, тези инструменти, за да има синергия и също да се осигури взаимно допълване, а не дублиране между различните инструменти на Европейския съюз, също трябва да подсилим инициативите по отделните проекти. Да не забравяме също и сътрудничеството между различните европейски, регионални, национални институции и други органи, особено когато става въпрос за а, осигуряването на проактивна подкрепа при този тип платформи. Така че можем а, тази подкрепа да се изрази с някаква а, техническа помощ, съвети а, и също да се сътрудничим с националните институции. Нека да напомня също, че е важно да има цели, целенасочена помощ, най-вече за да а, се използват иновативни финансови инструменти и да се наблегне на а, използването на обществено-частните партньорства, даване на различни а, съвети, свързани с европейското законодателство, подпомагане на малките и средни предприятия и да не се забравят също нуждите на въпросните а, държави и е, пазари. Трябва също да се създаде един положителен цикъл с обратна връзка към комисията. Благодаря. Следващият докладчик Сянка съм аз. Така че ще мина на български и искам да благодаря на госпожа Бресо Вижте по предложения регламент, което включва не само удължаване на дейността, продължителността и времето на действие на фонда, но също така и увеличаване на финансовия му капацитет а, и промяна в някои от действията на Фонда за стратегически инвестиции. Да приемем, че това са оперативни подобрения, за да се вземат полуките от първата година. Разбира се, бих искала да отбележа, че в краткото време за действие на фонда има някои успехи, които не можем да отречем в никакъв случай. И при бюджетните ограничения, с които се сблъскват европейските правителства, е от изключително голямо значение да се гарантира привличането на допълнителен капитал към публични проекти, който би могъл да позволи за развитието на национални платформи, финансирани както от структурните фондове, така и от новия инструмент за стратегически инвестиции. И затова подкрепям позицията на госпожа Бресо, която апелира за по-добра координация между тези инструменти и допълняемост, защото това е пътя да се а, подобри и разшири възможността за инвестиции в публични проекти. Според мен е изключително важна подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции и за трансгранични проекти. И ние като комисия Реджи бихме могли да отбележим това, тъй като трансграничните проекти, проектите от териториалното сътрудничество, което ние познаваме, дават изключително висока добавена стойност и те могат да обогатят и практиката и на Фонда за стратегически инвестиции. Но тук е важно да се подсили ролята на Европейския консултантски център и се развият консултантските услуги и на местно ниво или регионално ниво, за да може да се развива нататък по-ефективно целият фонд. Необходима е по-голяма визуализация и информираност за проектите, които са подкрепени от Фонда за стратегически инвестиции – и в а, тази връзка подкрепям предложените промени в консултантския център. Точно защото трябва да се знае кои са тези проекти, какви са те, каква е тяхната добавена стойност и по какъв начин те допринасят за регионалното развитие. Подкрепям напълно госпожа Бресо в становището и, че инвестиционните платформи представляват оптимално условие за изпълнение на полезното въздействие на, на фонда и комбинираното му въздействие заедно с структурните фондове. Много е важно да се отбележи, че местните регионални власти трябва да бъдат по-ясно въвлечени в изпълнението на Фонда за стратегически инвестиции и в планираните проекти в националните инвестиционни платформи. И искам да отбележа, че считам, че преразглеждането на регламента за Европейския фонд за стратегически инвестиции трябва да се извършва в съответствие с текущите изменения на финансовите регламенти, а също така да се има предвид и при подготовката на бъдещата рамка, многогодишна финансова рамка за периода след 2020 година. И тук е много важна ролята на нашата комисия Реджи и подкрепям напълно становището на госпожа Бресо по отношение на ролята на Реджи. So, it was my opinion as a shadow rapporteur. I'll give the... Това беше моето становище. Давам думата на госпожа Мишел. Ähm, ich will nicht verhehlen, dass wir von meiner äh, Fraktion... Благодаря ви. Моята политическа група една година след лансирането на инициативата се колебае да говорим за преразглеждане, да не говорим за вземане на решение в това отношение. Сметната палата през ноември месец миналата година излезе със становище, в което потвърда, потвърждава, че според нея няма никакви доказателства които да оправдават увеличаването на предлаганите финансови ресурси. Сметната палата смята също така, че не е изготвена надлежна оценка на въздействието. Ако желаем да правим преглед на действието на Фонда за стратегически инвестиции, ще трябва да се разполагаме с необходимите факти. Различните региони в Германия са на мнение, че ЕФСИ до сега бе насочен към а, големи проекти. И те са на мнение, че а, в фонда а, липсва връзка с действителността на регионално равнище. Много региони в Германия смятат, че ЕФСИ не е толкова ефективен, колкото се твърди. големите проекти не достигат до регионите, които имат най-голяма нужда от подобни проекти. Германия е голяма държава. И въпреки това смятаме, че се действа непрозрачно, когато се използват средствата на фонда. Така че всички инвестиции в този ред на мисли се посрещат доста критично. Според нас, основната идея на публичните инвестиции, на обществените услуги и на публичните инфраструктури могат да бъдат застрашени и това е меко казано. Оптимистичният възглед на Европейската комисия не може да бъде подкрепен от нас. Смятаме, че е най-добре да се направи оценка на първо място, а не сега да се взима решение за продължаването на този фонд. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Бресо, Знаете, че високо ценя работата ви като докладчик, но в голяма степен мога да се присъединя към критиките, изразени от колежката, която взе думата преди мен. Положителните думи за ЕФСИ, които виждаме в този доклад, не могат да бъдат подкрепени. ЕФСИ следва целите на Европейската политика на сближаване. Сметната палата смята, че е, на базата на сегашните факти няма причина да се продължава действието на фонда. Едва 4% от е, кредитите се отпускат за проекти е, свързани с социалната инфраструктура, 9% за проекти свързани с околната среда. По-голямата част от проектите дори противоречат на целите от стратегията Европа 2020 преди да създадем фонда за стратегически инвестиции, заместник председателя Катанин и останалите обещаха, че ще има връзка с Европа 2020. Отражението на ЕФСИ върху заетостта може да се види само когато силно се инвестира в региони, които са белязани от висока безработица. А това определено не се очита при подбора на проекти. Това, което искам да кажа, е, че може да се стигне до там да а, отпадне всякакъв таван на инвестициите по фонда за стратегически инвестиции. Като че ли по този начин слагаме край на политиката на сближаване във вида, в който я познавахме. Ще сложим. А, а в крайна сметка териториалното сближаване беше една от целите ни. За нас подобен ход ще сложи край на принципа на партньорство. А за този принцип ние се борихме, искахме да приобщим местните и регионални власти и гражданското общество. Но все пак един положителен коментар. Както знаете, аз винаги се опитвам да бъда балансирана в коментарите си. За нас е много положително, че 40% от средствата на ЕФСИ се инвестират в инфраструктура, и се поддържа пряка връзка с околната среда, с а, а, климата. Тоест чудесно е тази връзка между Фонд за стратегически инвестиции и околната среда. За нас това е една червена точка за Фонда за а, стратегически инвестиции. ние ще направим предложение, което е свързано с увеличаване на прозрачността. Приетите проекти трябва да бъдат публикувани на сайта на банката веднага след одобряването на проектите. По този начин ще се увеличи прозрачността не трябва проектите да се публикуват едва след като е било дадено съгласието за тях и е бил положен подписа. Знам, че това понякога отнема години. За мен наистина е удоволствие да работя в тясно сътрудничество с госпожа Бресо. Надявам се, че нашите коментари ще бъдат взети предвид. Госпожа Демато. Io approfitto per eh, dare gli auguri a tutti. Благодаря, госпожо председател. Поздравления на вас и на заместник е, председателите. Е, ние също е, ще дадем своя принос през следващите две години и половина. Извинявам се, че закъснях, но до сега бях в комисията по петиции. Там трябваше да изберем председател. от EFDD, е но за съжаление това а, не можа да се случи. Гласуването бе отменено, но ние ще продължим да се борим. Преди две години и половина не се познавахме, но сега вече се опознахме. Всички е, от нашата група показахме, че сме постоянни и съвсем сериозно възнамеряваме да представляваме европейските граждани в Европейския парламент. Сега, извинения за тези думи, които вметнах, но ми се струваше, че е важно да направя това уточнение. Сега, относно фонда за стратегически инвестиции и удължаването му на срока на действие. Това означава да се направят две промени. Първо в инвестиционния план, и политиката на сближаване. За съжаление, този фонд доведе до обедняването на други инструменти, като например Хоризонт 2020. Оказва се, че действието на фонда за стратегически инвестиции се извършва при неголяма прозрачност. Не се стига до никакво устойчиво развитие Никой не знае подробности относно финансираните проекти. Прави се е, предложение за удължаване на срока на действие на фонда една година след като е, той е започнал да действа и след като не е дал някакви ефективни резултати. Е, така че би било прекалено да се твърди, че това удължаване ще има ефект на лост. Имаме доста механизми за управление, които са също толкова непрозрачни. Благодарим а, на всички, които се борят за повече прозрачност в това отношение. Благодаря ви за това, че поставяте акцента върху малките и средни предприятия. Нека напомня, че Сметната палата в своя доклад заяви, че има малко елементи, които да доказват, е, че увеличаването на средствата за фонда за стратегически инвестиции ще подобри положението. Да се базираме на независима оценка за удължаването на срока на действие на фонда. Всъщност това не бе направено. И ние гледаме доста критично на предложението на комисията. Благодаря. Благодаря ви. Виждам тук списък на а, членовете на Реги, които желаят да вземат а, думата в а, тази дискусия. Господин Зелер е пръв. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. В Комисията по бюджетен контрол също ще има гласуване, така че ще бъда изключително кратък този случай не трябва да се вземе решение за удължаването на срока на действие на Фонда за стратегически инвестиции. Става въпрос и за още нещо, за задълбочен анализ на положението. Както спомена госпожа Грешле, така и аз съм убеден, че трябва да излезем със становище на комисията Реги. Необходимо е да обясним, че фонда за стратегически инвестиции няма нищо общо с структурните фондове. Това са две възможности за финансиране, но е трудно да ги съчетаем. бих искал да ви напомня, че Европейската инвестиционна банка взема решенията за фонда за стратегически инвестиции. Именно тук е разковничето. Откъде ще дойдат средствата за дължения срок на действие? Ако средствата дойдат от европейския бюджет, бих искал да ви напомня, че така или иначе прекомерно вече използваме този бюджет. Не смятам, че колегите от ИТРЕ или от ТРАН ще са готови отново да се бръкнат, за да извадят средства за хоризонт да ги вземат от Хоризонт 2020 или от някоя друга програма, за да финансират фонда за стратегически инвестиции. Така че в нашата комисия трябва да излезем със становище и да кажем, че фонда за стратегически инвестиции не трябва да бъде считан за инструмента, който ще бъде продължение на структурните фондове след 2020 година. А относно целите, ако разгледаме одобрените проекти, бихме могли да кажем, че трябва да се избират по-стратегически приоритети. Видях един проект за 5 милиона евро в Гърция, като целта на въпросния проект е да се изпълнят използва мазнината за енергиен източник. Става въпрос за мазнина, а не за Гърция. А, със сигурност Европейската инвестиционна банка има интерес този проект да бъде продължен, но трябва да видим до каква степен настоящата структурна политика няма да пострада. Според мен трябва да отговорим на следния въпрос. Дали целите, които бяха поставени, бяха постигнати? Děkuji za udělení slova. Já se rovněž připojuji k tomu, co říkal. Благодаря ви. Съгласен съм с казаното от господин Зелер. Прекалено рано е да се прави оценка на фонда за стратегически инвестиции. Към казаното вече до тук бих искал да добавя, че приветствам факта, че Европейската комисия, може би под натиск на нашата комисия, се съгласи да засили елемента за допълнителност на проектите. Трябва да се запитаме дали метода, който използва Европейската комисия за засилването на този принцип, е метод, който е бил логично избран. Комитета на регионите също излезе с оценка по метода, като Комитета на регионите също не смята, че това е най-добрият метод. Та бих искал да попитам дали госпожа Бресо смята, че избрания от Европейската комисия метод е правилният. Какво е вашето мнение за предложението на Комитета на регионите? Ако разбира се, знаете каква е била препоръката. Благодаря, госпожо председател. Поздравление на всички е, членове на новия избран или преизбран състав на е, бюрото. Сега бих искал да премина на румънски. Смятам, че бихме могли да подкрепим удължаването на срока на действие на FC, ако имаме малко повече а, яснота относно условията. Според мен обаче трябва да се направи нова оценка на някои от елементите. Първо, стратегическото измерение на инвестициите е изключително важно. Ако погледнем приоритетните инвестиции, ще видим, че много а, рядко можем да открием проекти, които да бъдат квалифицирани като стратегически. Господин Зелер заяви, че не може да се говори за стратегически проекти, когато финансирането е едва 5 милиона. Трябва да се въведе допълнително условие и да се въведе някакъв географски баланс. Когато разгледаме начина на разпределение на средствата през първата година от действие на фонда, виждаме огромна разлика между държавите бенефициенти и останалите. Огромна разлика. Между 6 и 7 милиарда са средствата за едните и от 5 до 10 за другите. От 5 до 10 милиона за другите. Тези, които участват в политиката на сближаване, са нетни плаци и те финансират фонда за стратегически инвестиции. Те са плаци, но не получават нищо в замяна. Ако няма географски баланс, не можем да приемем фонда да продължава да действа по този начин. Още нещо, което е важно – Фондът за стратегически инвестиции не е альтернатива, не е заместител, не е допълнение на бъдещата структурна политика. Ако нашата комисия не внимава и не накара членовете на съвета, които искат радикално да променят политиката на сближаване, да се откажат, ако не успеем да защитим политиката на сближаване, не можем да продължим по този начин. Трябва да стане кристално ясно, че трябва да се предостави техническа помощ на всички държави членки, които имат трудности при използването на фонда. И сега ще обясня защо. Много често се казва, че държавите разполагат с достатъчен капацитет за освояване на средствата. Но ако тези държави не използват този фонд, тогава не можем да говорим за политика на сближаване. Необходимо е да помогнем на всички държави. Те трябва да получат техническа помощ. Ако не го направим, хората ще се превърнат в още по-големи евроскептици. Това само ще увеличи евроскептицизма в Европа. Аз не виждам никакво реално и конкретно предложение, което да ни позволи да постигнем този баланс. Поздравления за докладчика изключително добър проект от доклад. Сигурен съм, че с нашето предложение тя ще изготви добре балансиран доклад, който ще бъде подкрепен не само от нашата комисия. Обеден съм, че това ще бъде силен сигнал за съвета, защото най-вече съвета а, води до проблеми. Thank you. Thank you very much, Mr. Van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 оценката ще се проведе към 2018 година, а в момента докъде, докъде, докъде стигаме? Като че ли една ракета бе, биде изстреляна и 5 секунди по-късно се казва, хайде сега да направим проверка. Според мен това е грешка. Европейската комисия направи едно предложение, обеща едно, сега излиза съвсем други предложения. Второ, Сметната палата каза, че няма достатъчно резултати и доказателства. Така че ако погледнете малко по-така в подробности, става дума за допълняемостта, която ние а, предложихме. И, но трябва да има за, за доказателства, както казва господин Фан Милтенбург, ако, ако се построи път в Южна Германия, за това трябват милиони. А, в тази в този регион няма безработица. Какъв е риска тук? Така че наистина трябва да видим къде наистина има допълняемости. И в много случаи проектите просто не са допустими, не са ефективни. Ние сме прекалено а, така даваме прекалено много възможности и не сме достатъчно строги. Ако погледнем, че в послед, поне в половината проекти няма никакъв риск. Да, този фонд може да бъде един добър инструмент, но в момент, в който не се не, няма допълнително финансиране от европейския бюджет, а много проекти. Как ще стане финансирането с а, магическа а, пръчка или се или трябва да се и какво ще стане? Ще, на, на практика просто ще се е, намали риска за всеки отделен проект. А, така че, къде е допълняемостта? Може би. ние сме онзи, онази комисия, която трябва да вземе решение по това. Колкото до гео, географското разпределение на средствата ми. Обединеното кралство получава най-много проекти и пари, а Обединеното кралство ни напуска. Всъщност, просто защото Обединеното кралство има възможност да освоява средствата, а други не могат, тъй като нямат насърчителни банки и нямат необходимите структури. Ако прочетете съдържанието на регламента Омнибус, там съществуват правила, които могат да превърнат ЕФСИ в фон, който може да бъде пренасочен към а, сближаването. Така че, както как искаме да, да, да привличаме частни инвестиции, когато ние самите не поемаме никакви рискове. Така че в най-близко бъдеще ще има корекции а, на цялостната законодателна насоченост по силата на омнибус. Така че а, мисля, че тук трябва да вземем и това предвид и, и ще работя с вас. А, по измененията. Госпожа Малетич, абсолютно съм съгласна с казаното. първоначалната цел на ЕФСИ беше да се увеличи инвестиционния капацитет в Европа. Но ако същевременно има препокриване с други програми и с проекти, свързани с сближаването, то не изпълняваме целта. Първона, първоначалната цел беше да се финансират частни проекти и рискови проекти чрез ЕФСИ. А сега, ако погледнем кои са проектите, които се финансират чрез ЕФСИ, ми става дума за а, пътища, а, железопътни линии, а, научни инкубатори какво ли не още. Не беше това целта на ЕФСИ. Тук има наистина припокриване с а, проектите по с а, насоченост за сближаване. Така че ако не разграничиме тези а, два вида а, фондове и проекти, ще а, стигнем до пълно объркване и ще, ще има само едно препокриване на средствата, господин Аримон. Целта е да има повече инвестиции в Европа. Да, трябва да говорим за инвестиции в Европа. Разбира се, в зависимост от гледната точка, чашата може да се счита наполовин празна или наполовин пълна. Аз лично искам да изчитам, че е наполовин пълна. А, това обаче не значи, че трябва да бъдем наивни. Ако слушаме реакциите на едните и другите колеги, стигаме до заключението, че ЕФСИ не отговаря на първоначалното си предназначение. Целта наистина е FC да не замести структурните фондове, за сега не е направена оценка на въздействието. Казваме, че ракетата ще продължи по траекторията си. Това е, е предложението, но нека не забравяме, че а, да предприемеме мерки за по-добро използване на структурните фондове. Да, да критикуваме хубаво, но добре е да използваме структур... Струк... нещата по-ефективни, как да упростиме е, процедурите, за да може наистина е, крайните бенефициенти да поискат самото е, финансиране. Защото е, трудно е днес да си дадеме сметка какво точно се финансира с структурни средства по силата на структурните фондове. Ние не знаеме, а, а е, обикновения гражданин, той, той, не, той не разполага с е, необходимата информация. Ако не предприемеме някаква оценка, ако не, ако не, ако не направиме един, една, един анализ, просто нещата няма да, да продължат добре. Господин Буда. Няма да навлизам в подробности, тъй като колегите обясниха нещата. Знаеме каква е отправната точка, знаеме как се опитахме да стимулираме инвестициите, да потърсиме частни а, капитали и инвестиции, но а, нещата, нещата не провървяха. Сега. Нека, нека кажем на комисията, че, не, че ние не сме не сме слепи, знаеме, че всъщност ЕФСИ се финансира от ОСП и от структурните фондове. Същевременно има много лошо географско разпределение. Аз, аз мисля, че страните от източна Европа не се възползват от от този фонд. Комисията трябва да излезе с специални мерки за източна Европа. Е, просто е, положението в е, Централна и източна Европа е лошо, катастрофално. Държавите не са готови да се възползват от този фонд. Трябва да бъдат подпомогнати за това, за да могат наистина да се възползват от тези средства. Да, а, наистина много интересен дебат и аз мисля, че нашата комисия наистина а, носи голяма отговорност. А сега искам да дам думата на госпо... госпожа Хопмер, която представлява Европейската комисия. Имате думата, госпожо. Благодаря, госпожо председател дами и господа, благодаря ви за тази дискусия, която беше много интересна, много оживена. Благодаря и за възможността да се изкажа от името на комисията. Отбелязахме си всички повдигнати проблеми, както и онези залегнали в проекто доклада и относно предложенията на комисията да продължи дейността на ФСИ. Също, също така относно оценката. Аз, аз искам да подчертая, че са направени оценки на функционирането на FC, т.е. Три оценки са направени. Една от Европейската комисия, една от Европейската инвестиционна банка и една независима оценка, направена от Western Янка. Тези три оценки са публични, имате достъп до тях, така че исках да подчертая това. Но нека да се върна към е, достигнатите резултати. До края на 2016 година FC имаше за цел да мобилизира 164 милиарда а, за инвестиции, т.е. една повече от а, половината от онези, които бяха разчетени за 3 години. Също така FC е, постигна а, резултати. Като целта беше, разбира се, да се, да се оптимизират а, инвестициите, идвайки от частния сектор. Много проекти се въз, успяха да се възползват от финансиране. В Италия имаше проекти за усъвременяване и а, реконструкция на а, мрежите за а, раз, раз, разпределение и пренос на енергията и електричество. Също така бяха и, и финансирани проекти в Познан, и, но всички проекти, които са одобрени, са а, качени на нашата страница Web. Също така искам а, да, да, да, да спомена възможността да се комбинират средствата от ЕФСИ с безвъзмезни средства и средства от а, структурните и инвестиционните е, фондове, като целта е повече инвестиция, растеж, заетост в целия Европейски съюз. Мога да ви кажа, че има а, е, така отчет, отчетени положителни резултати при комбинирането на средствата в, е, примерно в Падокале, където бе финансиран проект за нисковъглеродна економика. Също така бих искала да подчертая, че комисията следи много отблизо и всички критики по, повече, по повод функционирането на ЕФСИ и а, тя ще реагира и по добри начина на функциониране на ЕФСИ последния начин. Първо, финансиране със средства от ЕФСИ на е, по-бедни региони и региони в преход, чрез техническа помощ на местно равнище, на национално равнище и по-специално чрез консултативния център – А, е, също, също така комисията ще помогне на държавите членки да подготвят проектите и да ги осъществят, като по този, по този начин се подобри географското разпределение на а, проектите с помощта, разбира се, и на насърчителните банки, и то в регионите, където тази помощ е най- необходима. Също, е, също така трябва да се окаже помощ при съставянето и е, създаването на инвестиционни платформи. Също, също така комисията предлага да включи и сектори, които не получават е, финансиране по други а, средства, като например включително би, биха могли, би могло да има и проекти свързани с а, селско стопанство, рибарство и други. Колкото до строителството на магистрали, само трансграничните проекти получават помощ от ЕФСИ и още нещо. Комисията, комисията набляга на допълняемостта. Различните проекти трябва да спазват критериите за из... за допустимост, като се набляга на там, където има най-много проблеми. Комисията предлага също така трансграничните проекти да се смятат за проекти приоритарни проекти, особено за тези, които са по-трудни за изпълняване все повече и повече ще се набляга на прозрачността, целта е комисията по е, инвестиция, която е която е съставена от независими експерти да обясня, да, об, обяс, да обяснява допустимостта на всеки един, един отделен проект и а, да а, доказва и а, набляга на а, допълняемостта и на това, че всеки проект отговаря на изискванията по ЕФСИ. Um, Новото предложение по силата на Омнибус ще включва новите мерки, които ще имат за цел да улеснява допълнимостта между различните финансирани. Създаването на инвестиционни платформи, независимо то дали са местни, регионални или национални, ще продължи Първите платформи вече са факта, действителност и ще продължиме работата по а, допълнителни нови платформи. В а, заключение очакваме а, резултатите от взетото през декември решение на равнище ЕКОФИН за е, финансиране. Надявам се, че е, преди лятото ще може да се постигне съгласие с е, съвета относно тези предложения, за да продължим нашата работа. Госпожа Бресо, имате дума за заключение. Благодаря, госпожо председател и слушах с голям интерес забележките на колегите. Напомням, искаме нашето становище да бъде чуто, но а, всички тези забележки, разбира се, няма да а, бъдат точно в този вид, защото има и други комисии, които се занимават с становището. Няколко кратки забележки. Извинявайте, казва докладчика, докладчицата. Телефона ми непрекъснато тук звъни, така че в момента ще го спра. И така, няколко економически данни. ЕФСИ най-вероятно беше първият инструмент, създаден от Европейския съюз за а, засилване и насърчаване на частните инвестиции. Го, не говорим въобще за обществени такива, въпреки че това беше част от крайната цел. М докато структурните фондове просто имаха за цел да сближат економиките. След това имаше съвсем малка промяна в структурните фондове, защото в фонда за конкуренцията най-развитите региони можеха да дадат някаква подкрепа на публично-частните партньорства. Но насоката на развитие има за цел да намали различията в Европейския съюз. И за първи път ЕФСИ показа, че отхвърлянето на националните помощи този тип китайска економика в Европейския съюз може да бъде избегнато. И съответно има за първи път един опит да се подкрепят инвестициите, първочастните инвестиции, които в последствие ще продължат, ще, ще помогнат на инвеститорите да продължат и да почнат да поемат рискове. Защото всички знаем, че с кризата в Европа нивото на инвестиции се срина и че ЕФСИ до някъде всъщност успя да поправи е, този проблем. Разбира се, не трябва да всичко да считаме за негативно. Искаме да подкрепим инвестициите, без значение дали са частни или публични. Няма да кажем сега, анулираме всички публични инвестиции и частния сектор да се спасява както може, защото частния сектор не успя да а, подсили европейската економика. Не, не бива така да съдим. Ако, ако се откажем от ЕФСИ, до никъде няма да стигнем. Нека за това просто да направим така, че частните инвестиции да бъдат привлечени от други области в европейската економика, които до сега са останали малко в сянка. Затова смятам, че трябва да имаме най-вече техническа помощ при създаването на местните платформи, за да може там да има помощ за инвестициите. Не говоря само за обществените инвестиции, говоря дори за частните. Нека да не забравяме, че европейските граждани също спестяват, но това не води до никакви инвестиции. Смятам, че а, за да имаме частни инвестиции, трябва да имаме повече гаранции за сигурност. Затова трябва да а, вярно да сме критични, но не да кажем нищо не става, не служи за нищо този фонд, а просто да се опитаме да разрешим проблемите, които са се появили сега. За това ви моля да помислим заедно. Няма да можем да претендираме, че нямаме нужда от частни инвестиции. Нашата комисия, която работи по това сближаване между най-богатите и най-бедните економики в Европа, ние трябва да работим по различни предложения – така че тези, които все още не са се възползвали от EFSI, да успеят да го направят на следващия етап. Трябва да работим по специфични точки. Например, да напомним, че можем да имаме не квоти, а примерно повече отваряне на фонда за териториалните инвестиции. Искаме и директни помощи. Не бива обаче само да го декларираме. Трябва да го направим реалност. Помощ за планирането и за създаването на структури, които евентуално ще служат по-нататъка в държавните функции, в тези платформи. Тези организации ще позволят на всички да а, завършват проектите. Те са, тези проекти са от голямо значение. Разбира се, трябва да дискутираме възоснова на предложените изменения. Само едно нещо искам. Нека да спазваме компетенциите си защото в крайна сметка компетентните комисии могат е, накрая да ни кажат е, превишавате компетенциите си, това не ви засяга. Нека сега да се върна към измененията. Имаше някои специфични искания от някои колеги. Изменение 3. Мисля, че ще бъде погрешно да се ограничаваме до физическата инфраструктура и услугите, които се предоставят чрез тези инфраструктури. Можем да говорим, например, за ам, нематериална инфраструктура, например, мрежата за научно-развойна дейност. При все това, това си е инфраструктура. Говорим за връзки между държавите, а, трансгранични такива. Това е добре. А сега изменение 10. Смятам, че финансирането на автомагистрали когато става въпрос за държава, а, спазваща кохезионната политика, когато има някакъв а, проблем, свързан с пазара, това трябва да бъде взето предвид. Въпросът тук е не да заместим използването на структурните фондове но когато има някакъв проблем с пазара или допълване, тогава да работим с FC. Много от вас напомниха, ние не желаем да се е, измести, да се замени основната роля на структурните фондове за намаляване на а, различията между отделните економики в Европейския съюз. ЕФСИ, както всички сте съгласни, наистина не служи за замяна на структурните фондове. Това са фондове, които имат за цел развитие на регионалната политика и да стане така, че по-бедните региони да могат да се доближат до по-богатите, да се създадат възможности за развитие за тях. А, в това отношение има нужда от реални политики. Никой регион няма да се развие без една глобална политика, а само възоснова на отделни проекти. И мисля, че трябва точно това да прокараме като идея. Трябва да се борим срещу това изкушение ЕФСИ да бъде използван като вид конкурент на структурните фондове, т.е. да се финансира политиката по сближаване. Мисля обаче, че тук всички сме съгласни, но смятам, че битката те първа предстои в това отношение. Евси, разбира се, трябва да помогне на това сближаване, не само общата политика по инвестиции, но това е една добавка, не е заместване. Това е важното послание, което ние трябва да предадем, да напомним и FC структурните фондове трябва да работят ръка за ръка. Трябва да се подсилват взаимно, защото структурните фондове не винаги имат възможността да финансират големи частни проекти. Големите частни проекти не могат да бъдат финансирани а, от структурните фондове. И тези проекти могат в този случай да се обърнат към ЕФСИ. Опитваме се да създадем една свръзка между две отделни структури а не да се замествате или да се дублират. Ще видим как ще се развият измененията, но така иначе смятам, че посланието, което вече фигурира в резюмето на текста, е ясно. Председателката ми дава знак, че е време да спра. Надявам се, че ще можем да дискутираме пак друг път, след като сте си представили предложенията. Благодаря. Много интересна дискусия, казва председателката. Да, отне повече време, отколкото очаквахме, за съжаление. Ам, трябва да ви напомня, че крайният срок за измененията по това становище е понеделник, 30 януари на обяд. За измененията. А сега Продължаваме по дневния ред и ще дам думата на господин Буда, за да представи за първа размяна на мнения своето, своето мнение, своето становище по доклада за увеличаване на активното участие на партньорите и на осезаемостта на резултатите в рамките на европейските структурни инвестиционни фондове. Заповядайте, господин Буда doamna președintă. În primul rând... Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на всички колеги, защото те разбраха, че трябва да се изготви един доклад от този тип. Искам да благодаря най-вече на господин Ламберт. Много е важно в края на тази работа да се идентифицират нови методи за по-силна кохезионна политика, по-консолидирана такава. И че тази политика играе, тя да играе много по-важна роля в европейската економика. Ако искаме такава силна економика, имаме нужда от силен Европейски съюз. Двете са взаимно свързани е, един силен Европейски съюз и силна економика, а, те зависят от кохизионната политика. Има увеличение на инвестициите с над 350 милиарда евро, благодарение на кохизионната политика. Това представлява увеличение с над 60% на инвестициите в някои държави членки а в някои държави има дори по-високи цифри 80% увеличение. Всичко това се дължи на кохезионната политика. Това е много важен инструмент, който позволява да се канализират в средствата към по-бедните региони. И а, тази политика позволява също да се намалят разликите между отделните европейски райони. Политиката на финансиране винаги има положително въздействие върху европейските граждани. Много често всекидневният живот на гражданите се променя благодарение на финансовите инвестиции от европейския бюджет. За съжаление, тези инвестиции не се разпределят равномерно и Евробарометър ни показва, че само Една трета от европейските граждани си дават е, сметка от положителни резултати от е, инвестиции от европейският бюджет в техния регион. В този доклад по собствена инициатива търсим как по-добре можем да е, представим положителните, положителните резултати от европейското финансиране. Да, трябва да дадем конкретни, реални примери. И също искаме да говорим за връзката, която съществува между кохезионната политика и инструментите на местната политика. Как бихме могли да направим местните решения по-ефикасни? Как може да се увеличи нивото на ангажираност на местните власти в кохезионната политика? Трябва да се използват новите средства за комуникация, да говорим за ефикасността на тези фондове, да представим по-ясно добавената стойност на тези фондове, да имаме по-добра комуникация, например, чрез различните платформи, които са онлайн. Трябва да видим как ще се увеличи общата отговорност на всички нива на управление. Повтарям. Можем да го направим само ако всички заинтересовани партньори участват заедно във всички етапи. Важно е да настоим на факта, че ползвателите на тези фондове трябва да се превърнат в посланици на кохезионната политика. Те са тези, които най-добре могат да говорят за положителните аспекти на тази политика. Трябва също да позволим на европейските граждани да участват повече във всички обществени консултации. Трябва също да присъстваме повече във всички мрежи, които позволяват да се даде информация. Така че нека първо да имаме по-ефикасна комуникация и второ да видим как можем да увеличим участието на заинтересованите страни в процеса на взимане на решение и на прилагане на тези решения. По първата част, по-добрата комуникация, как да гарантираме повече видимост на кохезионната политика. В нашата комисия много пъти сме казвали, че трябва законодателството да бъде упростено. Много държави и членки се оплакват от сложните, тежки процедури, когато трябва да използват финансирането по различните фондове. Властите също, националните власти също трябва да адаптират стратегиите към спецификата на тяхната държава или регион. Нещо, което вече беше казано в предишният дебат. Управленческите власти и органи трябва да използват по-адаптирани инструменти. Много е важно да помислим как местните и регионални власти могат да играят някаква по-важна роля при прилагането на кохезионната политика. Само така видимостта на тази политика на терена в очите на нашите граждани ще бъде видима и ще се увеличи. Как да говорим по-добре за конкретните резултати? Трябва комуникацията на Европейския съюз да бъде променена. Да се предават ясни послания, които да бъдат разбрани добре от европейския граждани. Да се покажат кои са положителните резултати и натрупания опит. Тук говоря за проекти, които вече са били финансирани от фондовете за регионално развитие с под 5 милиона евро като финансиране. Знаете ли, че за подобни малки финансирания а, дори няма нужда да се оповестява, че е имало финансиране такъв проект. Това е жалко, това е а, сериозен проблем. Мисля, че трябва да се по... да, заслужено, заслужа... заслужено трябва да се похвалим с тези резултати. И смятам, че тази информация трябва да стигне до европейските граждани. В Обединеното кралство, например, само 9%, 9 само от гражданите, които са били запитани от Евробарометър, знаят, че е имало финансиране на проекти от европейските фондове. А тези, които гласуваха от Брексит, бяха основно в регионите, където най-много са били използвани европейските фондове. Това е парадокс и е жалко, че така се получи. В Полша, например, най-високият процент граждани, информирани за ползата от европейските проекти, беше засечен. Така че мисля, че трябва да се адаптираме към а, публиката. И определено смятам, че трябва да се възползваме от новите възможности на цифровите комуникации. Как да се улесни обмена на информация между бенефициента и всички органи на властта, всички власти. Това също е много важно. Трябва да използваме електронната комуникация. Това, което аз наричам електронна кохезия. Това също е стъпка в правилната посока. Могат да се използват всички електронни средства, могат да се, спом... да се сигнализират някакви спънки, да се намерят бързи решения. А сега пристъпвам към втората част от моя доклад Казвах, че трябва да се насърчи участието на местните власти в процеса по вземане на решение. В това отношение трябва да разгледаме различни модели на сътрудничество при управлението. трябва да позволим на местните власти да използват един такъв бюджет Ще бъде добре също да се идентифицират инструментите, които ще позволят на местната общност да се ангажира по-добре, да участва по-добре в тези процеси по достъп до европейски проекти. Трябва да имаме максимален брой граждани, които да участват в взимането на решение. А що се отнася до увеличаване на ролята на партньорите, тя трябва да бъде засилена, особено сега при прилагането на тези партньорства на практика. Това е от ключово значение за структурните инвестиции. За да имаме по-добро управление на всички нива, трябва да си извлечем полките от, от миналото. Трябва. Само така ще имаме по-добри резултати на терена. И когато говоря за развитие на партньорства, това предполага и тясно сътрудничество с а, властите в а, градска среда и в а, селска такава. Там синергиите между структурните фондове, както и синергиите между различните нива на управление, а, вървят ръка за ръка. Синергията на фондовете вече беше спомената и аз лично вярвам в нея. Спирам до тук и очаквам вашите коментари, предложения, становища. Вярвам, че накрая ще имаме един добър доклад, за да е, говорим за важната роля на кохезионната политика. Благодаря. Благодаря ви. Нека ви напомня, че това е първият ни обмен на мнения с господин Буда. Той току-що ни представи проекто доклада си. Той ще го представи през март, а ще гласуваме през май. Сега ще дам думата на координаторите. Бих искала да ви помоля да бъдете кратки, защото следващият ни гост представител на Малтийското председателство е тук, така че моля ви съвсем накратко. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда кратка, но все пак трябва да посоча, че начина по който комуникираме политиката на сближаване е изключително важен, което е добра новина. Хората не винаги осъзнават какво означава Европа за тях. Сега Европейската комисия започва да задълбочава комуникационните си методи, за да може да се установи какво точно в комуникационната стратегия не сработи много често гражданите дори не знаят какво означава политиката на сближаване. Това е един голям пропуск, който ще трябва да бъде запълнен. За тази цел Европейската комисия лансира специален проект, в който са приобщени академичните среди, за да може да се за да връзката между политиката на сближаване и европейските граждани. Разполагаме с някои е, резултати от е, тази съвместна е, работа. И аз бих искала да се спра на един конкретен елемент. Според хората, най-големият успех на Европейския съюз е премахването на роуминга. Да, действително това беше важно. но то засягаше едва една трета от гражданите, тези, които пътуват в чужбина. По-голямата част от хората пътуват в чужбина веднъж годишно, за да отидат на почивка. И въпреки това, за тях е важно. Нека да покажем какво може да направи Европейският съюз. Не може Европейският съюз е, да бъде свеждан в представите на гражданите до премахването на роуминга. Европа и Брюксел могат да бъдат чути, но едва една четвърта от гражданите се вслушват в гласа на Европа. И това обикновено са хората, които пътуват. Възниква въпросът, кой трябва да а, отговаря за комуникационната стратегия на политиката на сближаване. Разбира се, Европейската комисия трябва да има думата, но там на място това са местните и регионални власти. Това са европейските депутати всеки един трябва да насочи комуникационната си стратегия към определена представителна извадка от хора, прекалена извадка от гражданите. Те могат да се включат в различни програми. Добре е да имаме годишни събития на тази тема. Нека да насочим вниманието си на местно равнище, да има постоянен диалог, редовен диалог, така че обществеността да може да бъде приобщена. Нека да установим контакт с обществеността, нека да информираме хората. Прозрачността е важна. Важно е а, да повишим комуникационната стратегия, за да постигнем по-добри резултати. Важно е всички да работим заедно. Да, трябва да се работи с Европейската комисия, защото, както знаете, тя вече очертава някои добри практики. Те са изключително ефективни. В рамките на комуникационната си стратегия плановете за действие бяха публикувани на интернет сайта. Наистина смятам, че трябва да вземем пример от това, което вече бе направено. Още нещо. Регионалните власти могат да дадат голяма видимост на действията на Европа. Във вестниците непрекъснато четем за милиарди и милиарди евро, които биват инвестирани. Това са много общи новини. Говори се за малки и средни предприятия, за градове, но а, не се отдава същото значение на резултатите вследствие на разработването на определен проект – не се отделя необходимото внимание на вече изградената инфраструктура. Именно тя е видимата. И гражданите се питат. Питат се в крайна сметка какво се е случило и какво се е създало с тези средства. Затова не трябва да излизаме само с съобщения, а да говорим за известна отчетност пред гражданите, да знаят те какво прави Европейския съюз. Това ще повиши доверието и в органите за управление. Важно е проектите да бъдат разработвани до край, да навлезем в един структурен диалог. Експертните групи много добре познават какви са пречките. В заключение смятам, че едно добро сътрудничество между заинтересованите страни и местните власти ще е от полза. Тези е, програми наистина трябва да отговарят на нуждите на съответната територия. Благодаря ви, извинявам се, че ви прекъснах, но нямаме много време. Заповядайте. Аз наистина много накратко, защото е, по-задълбочена дискусия ще имаме, когато имаме проекто доклад може би ще има много местни и регионални а, власти, които ще предложат добри практики. Нека да приобщим местните и а, регионални компетентни органи, за да чуем кои са тези а, добри практики, да ги включим в вашия доклад, господин Буда. Благодаря ви за краткото изказване, казва председателката госпожа Вана. Благодаря ви и аз съвсем накратко. Аз ще бъда още по-кратка от предвиденото. Няма да говоря за необходимостта от предвидимост на средствата. Ще спомена само нашето безпокойство от прилагането на принципа на партньорство в Кохезонния фонд. Този принцип е изключително важен, то е едно важно достижение и е важен за заинтересованите страни, за гражданите, за асоциациите. Обедени сме, че само и единствено чрез засиленото участие на гражданското общество ще има по-голямо приемане е, на всичко, което се прави. Ще бъдат по-видими резултатите и това е в интерес на всички ни. Доказано е, че когато е приобщено гражданското общество, въпросите като околна среда, равно третиране, борба с изключването се отчитат в много по-голяма степен. А по отношение на прилагането на принципа на партньорство, в това отношение има големи забавения в някои държави. Няма официален механизъм към ден днешен, за да се осигури за да се накарат местните и регионални власти да приложат този принцип. Трябва да се засили техническата помощ, която се предоставя, да се засили и елемента с докладването. Благодаря ви. Госпожа Дамато, съвсем накратко. Благодаря, госпожо председател кохезионната политика сега е важно повече от всякога да привлечем партньори. Повече от всякога е важно да покажем резултатите на кохезионната политика. От гледна точка на нашата комисия е невъзможно да не бъдат изпълнени всички ангажименти, които бяха поети, ангажименти, които всички ние поехме в нашите избирателни райони. Не можахме да разпространим информация за средствата от политиката на сближаване. Много е сложна цялата схема. Гражданите трудно я разбират. Европа е символ на бюрокрация, на споделена отговорност между институциите и регионите. Това е най-голямата публична инвестиционна политика на Европейския съюз. Милиони работни места се създават. Една трета от работните места в Европейския съюз се създават благодарение на тази стратегия, но за какъв тип заетост говорим? И за кои региони? Нека да кажем на гражданите какво точно се случва, така че те а, да знаят, че тази политика им помага. Да помогнем и на регионалните и националните органи, които обикновено са на предна линия, когато се отправят нападки към Брюксел. Нека да вземем предвид и а, конкретната специфика и конкретния контекст на всяка държава членка. Да не гледаме на нещата само от макроекономическа гледна точка. Нека да погледнем и пакта за стабилност. Всички кохезионни а, фондове а, трябва да бъдат разходвани. Съгласен съм с казаното от господин Буда в доклада председателката. С това ще прекратя дискусията, защото вече не разполагаме с време. Бих искала да помоля колегите, които искаха думата, да запазят коментарите си за истинския дебат, който ще проведем през март, когато бъде представен и проекто доклада. Сега бих искала да поканя представителите на Малтийското председателство, които ще ни представят приоритетите на Малтийското председателство. Разбира се, приоритетите на Малтийското председателство, които са в интерес за нашата комисия. Тук е Ян Борг, парламентарен секретар, отговаря за председателството на Европейския съюз през 2017 година и е управлението на средствата от Европейския съюз. Той ще очертае приоритетите на Малтийското председателство за областите, които са от нашия ресор. Както обикновено, ще дам думата на Ян Бург, за да очертае приоритетите на Малтийското председателство, може би в рамките на 15 на минути, след което ще чуем членовете на парламента, като ще започнем с координаторите. Благодаря ви. So I began with... Аз вече ви представих, казва председателката на господин Борг. Така че сега ще имате думата да ни представите вашите приоритети. След което ще имаме възможност да чуем въпроси и коментари от членовете на нашата комисия. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Възползвам се от тази възможност, за да ви поздравя за това, че бяхте преизбрана за председател на комисията Реги. За мен е голямо удоволствие и чест да съм ваш гост днес. Ще бъда кратък. Аз съм тук, за да изслушам това, което вие имате да кажете, за да знаем кое е важно за нашите граждани в този конкретен момент. Тук съм, за да очертая основните приоритети на Малтийското председателство за следващите 6 месеца. Но, повтарям отново, за мен е най-важно да чуя вашите коментари във връзка с настоящите предизвикателства пред Европейския съюз, както и целите в областта на сближаването за Европейския съюз, както разбира се и въжделенията на европейските граждани. Европейския съюз преминава през трудни времена. Най-различни обстоятелства нанесоха травми на нашия съюз. Миграцията, проблемите със сигурността, тероризма, както и демократичното решение, което взе населението на Обединеното кралство или така наречения Брексит. Липсата на стабилност в съседните на Европейския съюз държави доведоха до много несигурност по отношение на отношенията ни с нашите партньори. Към допълне, като допълнение а, към всичко това ще има избори в а, Нидерландия, Франция и Германия. Това също ще се отрази на бъдещето и на приоритетите на Европейския съюз. Тези предизвикателства обаче не трябва да ни попречат да вървим напред в европейския дневен ред. Напротив, смятам, че те трябва да ни дадат възможност да изградим един по-силен съюз, по-конкурентоспособен такъв и по-социално ориентиран. Като председатели на Европейския съюз ние сме извели напред социалното измерение. Малта смята, че е важно да се справим с несигурността. Затова ще използваме нашето председателство, за да се справим с страховете, през които преминават европейските граждани. Бихме искали а, да се справим и с фрустрацията на европейските граждани. Та в този контекст аз съм уверен, че вие вече познавате нашите приоритети, които ще ви представя след малко, така или иначе. А, ние сме поставили акцента върху имиграцията. Нашата държава беше пряко засегната от този проблем през последните години. Като председатели на Европейския съюз, нещо, което споменах и на пленарното заседание в Страсбург миналата седмица. Европейската комисия излезе с ясни приоритети в това отношение. Трябва да продължим да работим в съвета, за да може да се стигне до взаимно разбирателство и да се отбележи стъпка напред времено ще трябва да приложим това, по което вече се споразумяхме. Като разбира се, миграцията трябва да остане наш приоритет. По отношение на европейската система за убежище, бих искал да кажа, че се нуждаем от устойчива система, в която има справедливо разпределение на тежеста. Необходимо е също така да преразгледаме регламента от Дъблин. Ще вземем последващи стъпки с оглед на решенията взети в Лавалета. Ще работим и с третите държави, за да се справим с някои от причините за миграционния поток ще разчитаме на по-добро сътрудничество в това отношение. Разбира се, пред нас се откриват и нови възможности. Вътрешния пазар, който е основния актив на Европейския съюз. Необходимо е да използваме целият му потенциал и да разработим цифровия единен пазар. Това ще увеличи приходите за нашата економика, за домакинствата и за бизнеса. Необходимо е да положим максимални усилия в това отношение. Можем да го направим, като приемаме първично законодателство, което така или иначе в момента е обект на дискусия. Трябва да работим и в други области, като например по отношение на енергийния съюз и капиталовия такъв. Относно сигурността. Тя също е наш приоритет. Бяхме свидетели на ужасни терористични нападения в Берлин, но също така и в Бруксел. Разбира се, това събуди много безпокойство сред всички ни и ние трябва да гарантираме сигурността на гражданите. Международният контекст непрекъснато се променя – събитията се развиват бързо. Така че ще излезем с конкретни предложения, за да се справим с регионалните проблеми. Смятаме, че най-добрият начин да се действа е чрез дипломацията. Разчитаме на външната служба в това отношение. Относно социалното включване – Малта е изключително горда със своите постижения в това отношение. Ще поддържаме тясна връзка с неправителствени организации, за да може да гарантираме правата на младсинствата и равенството на половете. ще направим така, че жените да имат пълен достъп до трудовия пазар в Европа. Политиката на добросъседство. Това е следващият ни приоритет. Морското дело също е част от нашите приоритети. Тъй като то може да заеме много по-голяма част. Това са нашите планове по отношение на политиката на сближаване. Усилията ни ще са насочени към две основни цели. Първата цел е да поддържаме законодателната работа и на техническо равнище. По-специално ще разгледаме а, разпоредбите за стратегическия инвестиционен фонд в Омнибус и се надяваме, че е, ще може да приключим работата по време на нашето председателство. Относно законодателната работа, свързана с е, регламента Омнибус, ще продължим а, е, работата, като а, тя ще се базира на напредък отбелязан по време на словашкото председателство, което означава, че ще продължим техническата работа по това досие. Смятаме, че измененията ще донесат допълнително упростяване при рамката за прилагане на споделеното управление при европейското финансиране. В това отношение смятаме, че ще е, има добри промени за бенефициентите. Програмите също трябва да бъдат приведени в изпълнение. Така че целта ни в това отношение е да се постигне съгласие в съвета по по-голямата част от блоковете, които в момента се обсъждат. Втората цел е да се проведе политическа дискусия за начина по който политиката на сближаване да стане по-видима за нашите граждани. В това отношение и с оглед на бъдещето на политиката на сближаване за периода след 2020 година бихме искали дискусията да се организира около три основни теми – първо, да направим така, че гражданите да видят резултатите и да разберат ползата от Европейския съюз. Да упростим политиката и процедурите за тези, които са част от нея. И на следващо място да разработим политика, която да се справи с новите предизвикателства и да предостави новаторски решения. Смятаме, че е важно да се отговори на нуждите и въжделенията на нашите граждани. Трябва да го направим по по-ефективен начин и да го направим, разбира се, своевременно. Имайки предвид разминаването между това, което действително правим и виждането на гражданите за това, което правим. Сега повече от всякога, според нас, трябва да се занимаем с доближаването на Европейския съюз до неговите граждани. Политиката на сближаване е основна, основен компонент за реализирането на целите на Европейския съюз. Политиката на сближаване бива смятана за политика на инвестициите Та в този контекст е важно дискусията за нея да продължава да поставя акцента върху нейната цел, а тя е да се намалят различията между регионите и да се постигне социално-економическо и териториално сближаване. За успешното прилагане на политиката на сближаване е важно специфичните нужди на различните територии да бъдат признати. Важно е рамката за прилагане да осигурява достатъчно гъвкавост – за да бъдат подкрепени инициативи, които разглеждат непрекъснато променящите се промени на регионално, национално и европейско равнище. Няма един подход или едно решение, за да се справим. Всичко зависи от конкретните нужди на региона или държавата членка. Смятаме, че Политиката на сближаване може да послужи за двигател на държавите членки и на регионите. Не смятаме, че трябва да прилагаме един пакет, който да се предлага на всички и той да трябва да бъде прилаган без да се прави никакво разграничение, да не се отчитат спецификите. Подобен единен подход със сигурност няма да доведе до резултати и бъдещата политика на сближаване трябва да бъде достатъчно гъвкава, за да отчита специфичното положение на всяка една държава и регион. В допълнение, допълнителните усилия по упростяване на процедурите по споделено управление на европейското финансиране са повече от необходими. В това отношение работим в рамките на групата на високо равнище по упростяването, като комисията предложи рационализиране на процеса при преразглеждането на финансовия регламент. Упростяването трябва да бъде в центъра на този процес и трябва да се съпътства с намаляване на административното бреме, както и с по-голямо прилагане на принципа на пропорционалност. Нуждаем се от политика, която да се прилага от всички бенефициенти, включително от малките и средни предприятия. Не можем да си позволим да продължим да разполагаме с програми, които са обременени от администрацията, от административни процедури или многобройни проверки. Много често тези проверки се припокриват и само отежняват процедурата по прилагане. Необходимо е да гарантираме, че политиката на сближаване може да даде бърз и ефективен отговор посредством целенасочени инвестиции. Трябва да се инвестира в ключови сектори, които да донесат растеж и заетост. Политиката на сближаване трябва да остане неизменна част от европейския бюджет и да продължи да бъде важен инструмент за засилване и подкрепа на потенциала на държавите членки и да осигури успеха на европейския проект. В това отношение смятаме, че политиката на сближаване може да бъде една политика, която обърнала поглед напред, която ще позволи да се справим с бъдещите предизвикателства и да намерим новаторски решения. Госпожо председател, Това а, бяха моите думи. Сигурен съм, че това, което казах и това, което кажете е, вие днес, тъй като ние представляваме две различни институции, да всички ние, заедно с Европейската комисия и останалите партньори, сме съгласни, че в следващите месеци можем да работим заедно, за да постигнем възможно най-добри резултати. Това е в интерес на нашите граждани, които всички ние представляваме. Благодаря. Thank you. Thank you very much, Mr. Borg. Благодаря много, господин Борг. Всъщност, вашето изказване продължи нашата дискусия. Ние обсъждахме видимостта на политиката на сближаване, колко е важно да информираме и да обясниме нещата на европейските граждани и се радвам, че това е залегнало и в вашите приоритети. А сега ще дам първо думата на координаторите, които ще представят виждането на различните политически групи. Господин Тан Нистелрой, абсолютно навременно и уместно, но въпреки всичко аз съм малко задачен относно вашата програма. Вие не, ние не разполагаме с е, никакви информация. Вие не сте предоставили е, никакви документи на съвета и така нататък. Ние не знаеме как всъщност вие ще постигнете целите, които сте си поставили. Разполагаме само с вашата информация по този повод. Да, разбира се, ние ще очакваме съвета и председателството да отбележат напредък. Словашкото председателство направи много по пътя на нов начин на мислене, нова, а, нов подход към сближаването на основа на двата доклада на Европейската комисия. Но как вие ще претворите това в а, дело. А, как, как ще го представите, как ще го прокарате през а, съвета по общи въпроси и как точно ще, ще ни включите в процеса на постигане на резултати. И няколко така размишления относно сближаването. Смятам, че след Брексита защото вероятно Брексита ще започне по време на вашето председателство. Пред, пред председателството трябва много ясно да каже, ако човек иска да се отиде, да си ходи. Но точно в този момент трябва да, трябва да се даде една много и ясно дефинирана политика на сближаване, която да е много устойчива, защото целта е да се запази единството на Европа в в период на така разгръщане на национализми, популизми. Така че това е много важно. Вие, вие ще подготвите и нещо, което е от огромно значение за цяла Европа. Става дума Европейския форум за сближаване. Един от, едно от най-голямото събитие в началото на 21 век нещо от огромно значение за регионите, за държавите. Така че как ще действате и как ще, ще включите парламента в подготовката на това мероприятие? И още няколко думи относно видимостта. Да. Ам, аз съм съгласен с казаното от вас, но не трябва ли да излезете с много конкретни предложения, които да бъдат включени в Омнибус относно резултатността на нашите проекти. Как е, бенефициентите, тези, които получават е, средствата, как те да популяризират положителните резултати от тези проекти. Не ние, те като стъпват на факти. Моля ви, така излезте с конкретно предложение, тъй като според, според, според мен това е едно така изключителна възможност за Малтийското председателство. Не струва скъпо, а може да доведе до отлични резултати. Госпожа Крел от името на социалистите и демократи. Благодаря, госпожо председател. Мога само да подкрепа много отказаното от Ламберт. Благодаря на, на господин Борка, който представи вижданията на неговото председателство и на неговата страна по иммиграцията. Ние всички осъзнаваме цялата трудност на процеса. Това се отразява пряко на политиката на сближаване. Аз съм сигурна, че парламента ще подкрепи вашите начинания в този област. Вие споменахте видимостта и политиката за сближаване. Съгласна съм с казаното от Ламберт и от председателката по този повод, но бих искала също така да добавя нещо. Да, е, хубаво е да наблегнем на видимостта, но трудно можем да го направим от тук, от е, Брюксел, е, защото нещата се случват по места, в регионите, така че държавите членки са онези, които трябва да бъдат нашите посланници всяка, всеки регион трябва да осъзнае това, че се възползва от начинанията на Европейския съюз. Има много примери за това, но до сега като че ли някак си не става ясно. Като че ли държавите членки се опитват да ренационализират всичко и е, никой не говори за доброто, което идва в крайна сметка и от Брюксел. Мисля, че е крайно време да се вземат мерки в тази посока. Държавите членки са онези, които трябва конкретно да действат. Имате ли вие конкретни предложения към държавите членки, е, за да ги е, не, не насилите, но поне да ги е, да, да, да им повлияете, защото те да свършат тази работа. Вие казвате, че трябва да имаме нов подход към политиката на сближаване. Казвате, че политиката е недостатъчно гъвкава, но а, какво имате точно предвид? Новият програмен период дава възможност за по-добро определяне и разграничаване на регионите. Имаме три три възможности. От друга, от друга страна казахме, че приоритетите ще получат по-голямо финансиране, но същевременно ще запазим достатъчно гъвкавост, за да могат да реагират и регионите. Е, може би, може би не съм проследила достатъчно добре а, вашето изказване. Може би трябва само да а, дадете малко повече подробности. И още нещо. В края на юни ще се състои форума за сближаване, а, организиран от Европейската комисия вие ще излезете ли с предложение относно бъдещето на политиката на сближаване в тук до на 8 и 9 юли знам, че има а, друго мероприятие, но просто исках да знам дали вие ще вземете отношение по този въпрос и то ясно. Благодаря. Госпожа Томашич от името на Игаре. Благодаря ви. Благодаря. Аз ще говоря от гледна точка на Харватия и остров Корчула от чийто представител съм. Знам, знаем какво е да се живее на остров. А, ние най-добре разбираме какви са нуждите от цифровизация, особено на един остров. А, така че бих искала да знам как ще спомогнете иновацията и цифровизацията да се разпространи на островите и как ще подобри живота на, на жителите на островите. Господин Фаннандарек, благодаря ви за това, че участвате в нашия дебат, който е от огромно значение, защото наистина Европа е на кръстопът. Е, колегите споменаха Брексита, нещо, което ще има е, последици върху политиката по сближаване, върху финансовата политика и бюджета на Европа. Ви казахте, че по време на вашето председателство ще се състои първия дебат, сериозен дебат относно бъдещето на политиката на сближаване. Как ще го направите в рамките на форума, на неформалния министерски съвет на 8 и 9 юни? Е, смятате ли да се обсъдат и допълнителните условия, които ще залегнат през 2020 е, година, като например интеграцията и е, настаняването на иммигранти? това са наистина чувствителни политически теми, които обаче трябва да бъдат обсъждани. моят въпрос се така беше зададен и от колегите, ако искаме да бъдем а, резултатни, то и а, институциите трябва да имат цялата свобода да действат. Господин Омарже. Госпожо председател, благодаря ви. Благодаря господин Борг за участието ви, за вашето изказване. Вие споменахте и едни много по-общи въпроси, свързани с контекста на вашето председателство, но се спряхте и на конкретни въпроси, свързани с политиката на сближаване. Да, контекста, обстоятелствата са много сложни. Свидетели сме на миграционна криза, Брексит и последиците от економическата криза. Сега, колкото до миграционната криза, и економическите предпоставки за миграция. Нека да ви припомня някои цифри, за да разбереме пред какви препятствия сме изправени. През 2100 година ще има 13 милиона, милиарда граждани в, на света но е, европейците ще бъдат не повече от 600 милиона, а докато е, населението на Африка ще се умножи по 4. Е, вероятно през 2100 Ната година африканците ще бъдат 4 милиарда и 200, 000, 200 милиона. А кажете ми това е проблема. Е, ще бъдем изправени пред това предизвикателство. Е, имаме ли решения на този проблем? Затова струва ми се, че Европейският съвет и Европейската комисия и Европейският парламент трябва да си зададат въпроса. Нашите политики последователни ли са? няма да, няма да постигнем никакви резултати, никакъв напредък, ако от една страна провеждаме едни политики, които всъщност работят в ущърп на други политики. Имам предвид иммиграционната и търговската политика. Е, ние също така сме разговаряли с вас и това е много важно така нареченото морско измерение и островно измерение на Европейският е, съюз. Е, Европейският е, континент е континента, който е най-раздробен всъщност, който има най- голяма морска площа и е, чието острови са в огромен брой. Това е, е много голямо преимущество за иновацията, из, научните изследвания е, и така наречения син растеж, синята економика. Очакваме от вашето председателство да работи за разгръщането на това морско измерение, за развитието на пристанищата и също така има огромни очаквания относно методите и инструментите, които ще се използват за развитието на островите. И да се върнем на политиката по сближаване. Преди да се е, присъедините е, към нас, ние разговаряхме относно бъдещето на политиката по сближаване и е, проблемите, пред които ще се сблъскваме. Колкото Европ, колкото Европа има повече проблеми, толкова повече е необходимо сближаване, толкова по-необходимо е солидарността. Но боя се, че в съвета това виждане не се споделя изцяло. Какво е съотношението на силите в съвета по посока на сближаването? Защото е, имам чувство, че правиме крачка назад и не бих искал е, по време на нашия мандат и следващият мандат да отбелязва крачка назад в регионалната политика. Европейският проект ще получи фатален удар, ако това стане. Господи, господа Фанан. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министър. Благодаря за вашите изказвания, за вашето изказване. Благодаря ви, че споменахте две големи цели, кои, които за нас са също приоритет. В а, вашите приоритети, освен ЕФСИ, вие споменахте и наблегнахте наистина на политиката на сближаване. Моят въпрос е следния. Преждеговорящият спомена а, а, миграционната криза разбирам, че това е приоритет с вас. Подкрепям казаното от вас. Необходимо е европейско решение. Необходимо е да се реформира дъблинския регламент и да се намери общо европейски ключ към този а, е, проблем. Нашата, нашата комисия из твърд Искат много повече е, средства за финансиране на проектите за интеграция. Всичко това в рамките на регламена Омнибус. Ще предприемете ли конкретни инициативи е, за е, финансиране или насочване на средства към тези проекти, за да могат държавите членки да имат много повече възможност да предприемат оперативни програми за интегриране на мигранти, да могат по линията на ЕФСИ да получат средства. Струва ми се, че едно съобщение или е, някаква, някакво становище се налага. А вие ще предприемете ли конкретни стъпки? Второ, е, споменахте видимостта и преди да дойдете, ние обсъдихме един проект от доклад точно на тази тема и е, обсъдихме и партньорството в политиката на сближаване. Знаете, че партньорството е в центъра, е ключов компонент на политиката на сближаване с гражданското общество, асоциациите, местните органи на властта. Вие ще подкрепите ли партньорството в рамките на ЕФСИ? Принципа на партньорство да залегне и да бъде взет предвид а, при отпускане на средства от ЕФСИ? Ще предприемете ли конкретни инициативи в този смисъл? И трети въпрос. А, в вашите е, приоритети не споменахте Брексита. Сега може би аз нещо съм пропуснал, но струва ми се, че член 50 ще бъде задействан по време на вашето председателство. И това ще има последици върху е, политиката на сближаване. Господин Мато. Господа Дамато. Благодаря, госпожо председател. Господин министър а, тук съм. И в... А... От началото на мандата моята политическа група пете звезди е, се е борила срещу макроусловностите в економическата политика. Надявам се, че вие ще промените нещата по някакъв начин. През 2017 година Европейската комисия ще трябва да преразгледа член 26 и да излезе с е, отчет или доклад пред парламента и съвета. Това може да се придружава и от е, законодателно предложение. Ако това стане по време на вашето председателство, ще стане ли и какво ще бъде? Има още трима желаещи, има ли и други? Тогава, господин Жуан, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, ще бъда много кратък. Знаеме, че следващите месеци ще бъдат от огромно значение за политиката на сближаване и ако искаме тази политика да бъде стройна, трябва да ратуваме за упростяването на цялостната политика. И едно от, един от аспектите на а, упростяването е разграничаването на програмите т.е. да няма еднакви условия за добрите и лошите и колкото до проверките, те да зависят от, от сумите и от происхода на средствата. Така че дали тези критерии за различно третиране ще бъдат подкрепени или а, така, ще бъдат приоритет на вашето председателство. И още нещо, радвам се, че е ваш приоритет е морското измерение. Аз съм представител на а, е, регион а, с а, морс, морски регион и, и очакваме декларацията от април. Можете ли да ни кажете няколко думи, какво ще бъде включено в нея? Следващият е господин Новаков. Благодаря, ще бъда много кратък. Рада се, че един такъв млад човек заема такъв важен пост и е, стискам палци, е, за да постигнете успех в предприетото от вас. Радвам се, че споменахте опрос простяването. Надяваме се, че ще има конкретни инициативи е, и Предвиждате ли такива и ще упражнявате ли някакъв натиск над групата на високо равнище? спомняме си, че холандското, нидерландското председателство излезе с пакта от Амстердам. Може би и вие ще приемете някаква инициатива. И как, каква е, как виждате вие иновациите. Хоризонт 2020 не е получил достатъчното финансиране. Е, до сега е, много от е, проектите и програмите са недофинансирани. Как смятате да решите този проблем? И какво е вашето схващане, виждане за иновациите по принцип? Госпожа Малетич, имате думата. Благодаря. А, няма да се спра точно на кохезионната политика. Радвам се, че а, говорите за прилагането и за 2014, за период 2016 2020 В парламента тук имаме вече една а, резолюция и вървим в тази насока. Искам обаче да чуя Имате ли някакви специфични инициативи, някакви конкретни идеи как да ускорите прилагането на практика и как мислите да подпомогнете държавите членки да се справят с спънките и препятствията, пред които са изправени на практика при прилагането им? Благодаря. И последният въпрос обещавам. Господин Буда. Благодаря, госпожо председател, господин министр, благодаря за вашето присъствие тук. Това е великолепен повод е, за да ви представим нашите проблеми и загрижеността ни с цел вашето председателство да се развива, да протича добре за всички. Относно кохезионната политика, предполагам, знаете, че в държавите членки искаме опростяване и по-добър достъп до европейските фондове по кохезионната политика. Искаме също и по-добра видимост на тази кохезионна политика. Справо подчертахте, че се случват много положителни неща, които са финансирани от Европа, а гражданите не ги знаят, така че всички сме виновни за това. Както комисията, така и съвета, така и парламента, защото ние не успяваме да изпратим добрите послания не успяваме да представим добрата картина, да покажем колко положителни неща прави Европейския съюз за гражданите си. Говорихте също за иммиграцията. Искам да наблегна на нещо свързано с Румъния. Мисля, че сме жертви на една голяма несправедливост, защото ние не сме част от шенгенското пространство въпреки че границите ни са много добре охранявани. Има държави, които имат повече проблеми по границите, а са членове на Шенген, а пък а, ние не сме. И от тази гледна точка искам да ви изпрати едно силно послание. За да се борите с тази дискриминация, трябва да влезем в шенгенското пространство, дори само с въздушните коридори. Е, също да се прехвърли малко този център на тежест. Защото тук в Европа се опитваме да създадем едни е, нормални условия за бежанците, особено в тези тежки зимни условия. Но няма ли да е по-добре да финансираме е, по-добри условия за живот за иммигрантите в държавите, откъдето те идват. Това ще бъдат по-добре оползотворени пари. Тоест, да се поставя акцента не тук на разходите, които правим за иммигрантите в Европейския съюз, а в техните държави, държавите на происхода. Благодаря. А сега, от, а сега ви давам думата, господин министър, и чакаме отговорите с нетърпение. Благодаря. Благодаря за вашите въпроси. Честно казано, не очаквах, че ще има толкова въпроси. Не знам дали ще ми стигне времето да ви отговоря, но със сигурност ще имате и други възможности. Аз като министър ще отговарям за пленарните заседания. Така че със сигурност очаквам с нетърпение да ви видя отново в пленарните зали. И също ще, а, говоря, ще говоря със сигурност и за фондовете. Та нека да започнем. И така, формални и неформални срещи. Посланията, които изпращаме като председателство, са, че всъщност ще имаме две срещи на министерско ниво. Нещо, което със сигурност вече сте видели, прочели, забелязали. Словашкото председателство организира също общ съвет за кохезията на министерско ниво. Той ще бъде на 26 април и също ще има заключение на съвета по време на това заседание. Ще има също осъществена работа с държавите членки, за да се стигне до тези заключения. Политиките трябва да гледат напред. Ще има нужда също и от повече видимост, по-добро комуникиране на посланията. Ще имаме също и неформална министерска среща през септември или октомври. Се срещнах с председателя е, с президента и я уведомих всъщност, че ще има такава среща няколко седмици преди форума за кохезията. Присъствието на комисията, също и вие ще присъствате като парламент и ще имате възможност там да представите вашите послания на този форум ще участва и нашият премьер. Най-вероятно този форум ще се състои в края на юни. И а, ще се, имайки предвид всичките събития, които организираме, няма да имаме един такъв спорадичен процес, ще има осигурена тясна връзка между събитията. Смятам, че в настоящите, при настоящите обстоятелства и предизвикателства, пред които сме изправени, убеден съм също и отказаното от вас, че кохезионният процес е дори още по-значим. И нека да не забравяме, че това е политиката, която има за цел да намали разликите между регионите. Много пъти се прокрадват едни популистски настроения в някои региони и градове, където тази политика не действа. Тези, тези хора се чувстват забравени от политиците си. Именно тази политика ще доведе до проекти, които трябва да продължат а, да намаляват разликите между регионите. Говорим за пакета Омнибус както и комуникацията по този пакет. Също ще честваме а, годишнината от а, ИСФ, инструмента за финансова стабилност. И ще имаме и други въпроси, които ще засягат и миграцията. Вече разискваме а, организирането на този форум. И това е положителният ми отговор за вас. Имахме, имахме доста въпроси, свързани с иммиграцията. Аз представям председателството, но не мога да забравя факта, че съм мълтиец и че ние сами се, се сблъскваме с този проблем вече почти 10 години. Институциите много пъти е, дават средства по спешни програми. Да се хвърлят пари така в предизвикателствата, това не води до решение. Трябва да признаем, че трябва наистина да запретнем ръкави в съвета и всички държави да работят заедно за постигане на напредък по обща политика, по регламента Дъблин, също, нека да не забравим, че трябва да видим и външните аспекти. На, през 2015 се срещнахме в Лавалета. Имаше ангажименти, които бяха поети от, и от африканския континент, защото повечето от економическите емигранти идват от там. И а, хубаво е да се срещаме и да се ангажираме с поразумения, но после всеки трябва да си поеме отговорността. Така че нека да потвърдим това със среща на върха в Лавалета през февруари. Повторихме го и в Братислава. И нека да продължим да дискутираме и външните аспекти на иммиграцията. Смятам, че това е много важен проблем. Трябва да покажем, че вземаме много на сериозно контрола по границите и че не можем да си позволим ситуация, при която стотици хиляди иммигранти. А, са принудени да прибягват до такива крайни средства, а, да търсят убежище, минавайки през страшни изпитания. Относно управлението и контрола на иммиграцията, съгласен съм, трябва да гарантираме, че има по-добро оползотворяване от страна на държавите членки и имаше един въпрос, свързан с островете. Вярно, това ни засяга пряко, защото Малта е островна държава. Ние сме архипелаг. Споменахте също някои специфични островни проблеми. Именно за това е важно кохезионната политика да заличава разликите между регионите, защото в островните части тази разлика е още по-ясно изразена. Липсва елементарната инфраструктура за, примерно, цифрова връзка и други. Считам, че държавите членки, когато планират своите оперативни програми с комисията, трябва да вземат предвид тези точки. Това е нещо, което всички държави членки трябва да направят. Ако погледнем обаче отвъд 2020, И ако искаме тази политика да бъде ориентирана към бъдещето, ще трябва да бъдем мъдри законодатели. Без значение дали става въпрос за, коми... за комисията, парламента или съвета. Считам, че една такава ситуация, при която ние а, гледаме в бъдещето, трябва да предвидим много напред предизвикателствата, с които ще се сблъска нашия континент след 2020, за да не се окажем в ситуация, в която всеки път трябва да създаваме нови приоритети според специфична криза. Това и тогава само да се питаме откъде да намерим средства. Това са предизвикателства, които се появяват редовно и ние трябва още от сега да предвидим какво ще се случи след 2020. Смятам, че имаме достатъчно време. И а, нашата политика трябва да е ориентирана към бъдещето. Трябва също да гарантираме, че тези срещи ще допринесат било то формални, неформални, заедно с вас и с кохезионната политика, както и този форум. Така че, виждате, имаме цял пакет пред нас и мисля, че ще е добре да разсъждаваме вече. Що се отнася до предизвикателствата, пред които сме изправени? Имаше коментари относно липсата на насоки спрямо Брексит. Смятам, че указанията на съвета в това отношение са ясни. Чакаме официалното уведомление от британска страна. Няма въобще да коментирам хипотетични събития. Но да, това е предизвикателство. Ясно е. но мога да кажа, че съветът остава единен и всичките държави членки си дават сметка, че сме изправени пред тежки времена. Но ето това е възможно за нас да бъдем единни. И да не забравяме, че имаме специфични ситуации и възможности и че ще честваме годишнина и от европейският проект. Смятам, че съветът на министерско ниво в Малта, срещата на върха на 3 февруари, може да проработим само ако изпратим ясно послание към Рим. да кажем какво точно искаме да постигнем за бъдеще. Много често говорим за предизвикателства, но също трябва да признаем, че за изминалите 6 години този континент, изминалите 60 години този континент живя в мир. И че много пъти а, в Европа, в отделни региони, стандарта на живота се е подобрявал и въпреки, че все още имаме предизвикателства, не го крием, работим по тях, но не бива да отхвърляме това, което вече е постигнато. Това, което е постигнато, както каза един от колегите, да, аз съм още млад, но а, нека, нека да не взимаме в младостта си всичко за даденост, всичко, което сме постигнали, а просто да пазим а, усърдно това, което сме постигнали. Единната валута, ползата от това да сме част от съюз. Тези общи усилия за в бъдеще ще изградят Европа такава, каквато искаме за в бъдеще. Ето виждаме, сега сме изправени пред ситуация, в която една държава членка напуска Съюза. Да, надяваме се да не се стигне до друга такава. Относно морският сектор, да. Също много потенциал за развитие. Искаме също така да видим каква ще е стратегията, морската стратегия в това отношение относно зелената економика, зеления растеж. Има също и развитие на политики в този сектор. Много често не говорим за потенциала на нашите океани и морета. За съжаление, говорим за тях само когато се случи трагично събитие. Но морският сектор има огромен потенциал в полето на иновациите – и а, имаме също и фондове, които се отделят за него. Там има и големи възможности за работни места. Това е наша цел. Това е сектор, който може да създаде такива работни места. И съм сигурен, че е, накрая със сигурност ще има нови възможности да дискутираме тези точки в други формати и да видим конкретно приоритетите на Малтийското председателство в този сектор. Когато говоря за иновации, смятам, че мога да приема факта, относно предизвикателствата, пред които сме изправени. Но за да имаме повече растеж, повече работни места, имаме нужда от по-инновативна Европа. Другите континенти напредват бързо, това също е предизвикателство. И много европейци заминават за други континенти. Това е глобално предизвикателство. И смятам, че имаме нужда да намерим повече финансови средства за да помогнем на тези, които имат интересни идеи и проекти. И ако разгледаме стратегията 2020 и критиките, които бяха отправени по фазата на прилагането й, смятам, че трябва да признаем, че има нови предизвикателства като например стратегиите, които трябва да се открият условията, предварителни условия и други различни критерии, на които трябва да се отговори. Но днес нямаме още нужната информация от всички 28 държави членки за процента на ангажираност. Но Смятам, че а, можем да видим много цифри и знаем, че държавите членки правят всичко възможно в това отношение. И ако не ускорим някои елементи, можем да изгубим скоростта, която сме набрали вече. Затова трябва да продължим. И като председателство, в рамките на нашите ограничения, разбира се, ще продължим да слагаме акцента върху това и също да се опитаме да избегнем всякакви закъснения. Имаше и въпроси относно замързяването на фондове и други. Смятам, че трябва да продължим според установените графици. Относно а, видимостта, смятам, че имаме възможност да работим заедно и да се опитаме да увеличим тази видимост, а също и да работим съвместно с други институции. Имах възможност да бъда кмет а, в населено място, като бях по-млад и присъствах на заседанията на Комитета на регионите. Организирахме обществени диалози, така че в различни градове и региони да можем да обясним как са възникнали някои проекти. Някои го приемат за даденост. Ам... Но това става само с помощта и с приноса на гражданите. Ако вие считате, че можем да работим така заедно, аз ще направя всичко възможно да организираме това. Има и е, въпроси, на които не можах да отговоря, но така или иначе аз ще бъда и в пленарните заседания в Страсбург, както и в Брюксел и ще можете също да задавате въпроси там и ще а, мога да отговоря с вас а, на двустранни начала. Благодаря ви. Thank you. Thank you, Thank you for, for the answer. Благодаря за отговорите на всички тези въпроси. Искам да ви кажа, че нашата комисия е много амбициозна и сме съсредоточени върху кохезионната политика. Работим както по настоящата, така и по бъдещата. Работим по упростяването. Разглеждаме действията на комисията. И утре ще продължим дебата относно прилагането на кохезионната политика с генералния директор на Генерална дирекция Регио. Така че ние ще бъдем сериозен и активен партньор във всички ваши събития. А без значение дали са формални или неформални министерски срещи, форум за кохезионната политика и всякакви други събития, които планирате. Ние ви подкрепяме по вашите планове за кохезионната политика и от името на всички членове на, този, на тази комисия ви желая успешно председателство и се надявам, че ще можете да постигнете видима кохезионна политика. Благодаря ви. Благодаря ви, дами и господа. Закривам заседанието. Ще се видим утре в 9. Благодаря.